вечер, колеги. Следващата точка от дневния ред са е, правата на човека в рамките на търговските преговори между ЕСА и Виетнам. Въпрос е искане за устен отговор от страна на Интер. Е, давам думата на господин Ланге, автора на въпроса за 5 минути. Е, благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, следващата е, седмица на 2 е, декември премиерът на Виетнам ще дойде в Брюксел, за да подпише споразумението за свободна търговия с Европейския съюз. Аз мятам, че споразумението, което беше договорено, е много добро. То е а, ясно, макар и да следва асиметричен план за намаляване на а, а, митата. А, договорени са а, стандарти от страна на Виетнам бяха приети 160. Така че преговорите бяха водени като между равноправни партньори. В този смисъл споразумението е забележително. В неговия преамбюл изрично се прави е, препратка към хартата на ООН за правата на човек от 54-та година и хартата от 84-та година. Тоест в споразумението за свободната търговия е, е, обръща внимание на правата на човека и то съвсем еднозначно. Е, и така е извън въпрос, че споразумението за споразумението за партньорство, което беше сключено в миналото, е правно свързано с настоящото споразумение за свободна търговия, възприемайки клаузата за правата на човека и в новото споразумение за свободна търговия. Смятам, скъпи колеги, че е, всички сме единодушни по въпроса, че правата на човека и търговията са е, две страни на една и съща монета. Не мога да си представя свободна търговия с държава, в която не се спазват. Е, правата а, на, на човека. А, между другото, споразумението ТПП Отварянето на пазара и правата на човека са автоматически свързан, което означава, че правата на човека са част от търговията Знаем, че е, Виетнам е, е страна, която се намира в процес на динамични е, промени, процес, който е свързан и с много предизвикателства и поставя на дневен ред много въпроси, свързани с правата на човека, например правото на свободно изразяване на мнението. Клаузите на споразумението за партньорство и сътрудничество и споразумението за сходна търговия е заложен и въпроса за диалога по отношение на човешките права. И точно тук е ключа, който трябва да бъде намерен. Да се види как е, този диалог може да може да доведе е, до подобряване на ситуацията по отношение на правата на човека. За целта са ни а, е, необходими а, а, репери а, в, дила, а, в разговорите, които а, се водят. Трябва да видим по какъв начин а, гражданското общество може по-добре да бъде обвързано в този диалог. Има различни групи от вьетнамското общество общество, които биха могли да дадат а, своя принос, независимите синдикати също и така нататък, а, за да се гарантират определени а, стандарти. Трето, а, бихме могли да подобрим и кохерентността на Европейския а, съюз. А, а, на различните равнища на Съюза, но също така и на различните равнища на водене на преговорите, да има едно единство политиката на Европейския съюз. Четвърто, да се види как върви диалога по правата на човека, може ли да се заложат определени стандарти и пето, как може да се засили прозрачността в този диалог. С други думи, да се подкрепи, да се засили диалога по въпросите, съвързани с човешките права, в конкретния случай с Виетнам, но и за в бъдеще за други споразумения. Благодаря господин Ланге, госпожа Мамстрам за комисията. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, комисията, както знаете, се ангажира да защитава правата на човека във всичките ни отношения с трети партньори, включително и с Виетнам, което обсъждаме сега в през пролета проведохме консултации, бяха откроени предложенията за заинтересованите страни. Беше подчертан, беше подчертан нашия ангажимент към прозрачност. Мога да повторя, че въпросите, свързани с правата на човека, бяха разглеждани в контекста на търговията за свобо... на споразумените за свободна търговия и с оглед на повишаването на положителните ефекти. Аз раз лично съм обсъждала този въпрос с Министерството. Подчертаваше се ангажимента и на Европейски съюз, и на а, Виетнам за спазване на правата на човека. А, е, за зачитането на правата на човека е в основата на двустранните отношения с Виетнам, включително и споразуменията за свободна търговия с съответните санкции, ако има нарушаване. Също така има разпоредби в споразумението, свързани с прозрачността, за да може да се създаде климат за зачитане на правата на човека човека за върховенството на закона. Сега във връзка с трудовоправните отношения е се разглеждат проблемите във връзка с отношенията в рамките на Международната търговска организация проследяването на развитието на правозащитните проблеми в Виетнам е много важно. Това ще бъде чрез създадените институции, структури, включително чрез диалог по правата на човека. Ще има заседание на този комитет след няколко седмици. Изпълнението на поетите ангажименти ще бъде проследявано както в Европейския Съветския съюз, така и във Виетнам, чрез създадените механизми с оценка екс анти и екс пост. Аз много твърдо смятам, както каза и господин Ланге, че търговските отношения и правата на човека трябва да вървят ръка за ръка. В комюникето на комисията е казано, че търговията трябва да бъде в полза на всички, на потребителите, на работещите, на потребителите и на, дори на най-бедните. Необходимо е отговорно отношение. Трябва да се защитят европейските собстве, ценности. Необходимо е също така да се постигне прозрачност. Правата на човека са много важни в тази стратегия. Комисията иска да гарантира, търговската политика да допринесе за повишаването на правозащитния климат в Европейския съюз с оглед на развитието на сътрудничеството. И нека да ви уверя, намирането на баланса между ангажимент и а, условност, комисията смята, че ангажираността е много по-важна, защото той, е, това ни дава възможност за създаване на канали за диалога. Ние смятаме, че трябва да използваме всички възможности. Благодаря за вашия принос към този проблем. Ние ще ви държим информирани за всичко, което ще се случи в бъдещите преговори. Благодаря, госпожо пред комисар. Сега давам думата на господин Фисас. Благодаря много, госпожо председател, госпожо еврокомисар. Благодаря и на вас. Подписването на споразумението между Европейския съюз и Виетнам е, бе стана факт през 2012 година, а сега е споразумението за свободна търговия. За нас това означава много достъп до един пазар където през 2015 година се бе отбелязан особен ръск. Той разкрива широки възможности. Е, това означава и задължения на други е, нива и в други области, включително и човешките права. Това ще се отрази на нашите отношения с Виетнам. 25 години ми изминаха от установяването на дипломатически отношения. В този период човешките права претърпяха сериозни положителни промени. Разбира се, има още какво да се желая. Смъртното наказание, например, също се прилага натиск върху активисти за правата на човека, ограничаване на човешките права. Ние трябва да осъждаме подобна практика и да искаме тя да бъде преустановена. И все пак Виетнам бележи напредък. Те са страната е член на е, съвета за правата на човека, към ООН подписа с е, Международната конвенция против мъченията и така нататък. Е, трябва да продължим да работим с Виетнам, важен наш азиатски съюзник. Благодаря. Благодаря, казва председателката госпожа Моска, минута и половина. Благодаря, госпожо еврокомисар, госпожо председател подписаното споразумение е важно, важен напредък в нашите отношения, не само за търговията, но и въобще за отношенията между Азия и ЕС и европейската търговска политика. Това е стратегическо споразумение, но както вече се каза, тук има значение и качеството. Това е модел за бъдещето. Така че призовавам към внимание трябва да разглеждаме всички аспекти, да речем все по-важната глава за устойчивото развитие, търговската стратегия и така нататък. Именно и за това отправихме това запитване към комисията, за да получим повече и по-подробна е, информация. Благодарим, госпожо еврокомисар, че сте тук днес. Това е много важно. Много е важно да следим изпълнението на човешките права в държавите, с които подписваме споразумения. Нуждаем се от нови модели за оценка на въздействията. Обедена съм, че търговските спогодби ще бъдат още по-ценни като начин за подобряване на положението в съответните страни партньори. Не бива да отлагаме е, вниманието към тези въпроси. Сега господин Старбатти за една минута. Виетнам е динамична, млада страна с 90 милиона жизнени жители, а това е държава, която, не, както неизменно констатирам, не чака работа, търси работа. Те е, имат комунистическо управление, но работят, работят не в услови, по принципите на социализма. Да, хората могат да говорят свободно, стига това да не е в ущърп на управляващите. И тук се стигаме до човешките права тук трябва да работим по съответните норми в един глобализиращ се свят. Ако искаме да постигнем нещо, трябва хората да могат да мислят, а това е възможно само ако има права на човека. Трябва да обясним на виетнамците, че е в техен интерес да имат и да отстояват човешки права. Благодаря.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 либералите приветстват това пър, пър, първо по рода си търговско споразумение между Европейския съюз и една развиваща се страна като Виетнам. Това е добър документ. Търговията е един изключително ефективен инструмент като част от нашата политическа програма и играе важна роля. Но трябва да мислим и за политиките на развитие. Трябва освен това гражданите все по-активно да участват в този дебат. И е, много се радваме, че европейските граждани държат толкова много на човешките права. Мисля, че човешките права са особено важни. Европейския съюз има възможността и отговорността да се застъпва за зачитането на човешките права. Световната търговия трябва да бъде важен лост за намиране на такива решения и преодоляване на страданието. Е, когато слушат е, обществения дебат, хората понякога възможността възлагат големи надежди, но нека не се самонадседяваме. Ние трябва ясно да посочим нашите е, ценности в новата програма на комисията Търговия за всички. Е, така че економическото развитие ще помогне на Виетнам да преодолее е, бедността. Но ние се нуждаем и от краткосрочни мерки, за това да как комисията работи по човешките права и как се следи и и приложението и изпълнението им след споразумението. Но има какво да се желая Виетнам. Свобода на събиранията, за сдруженията, свобода на изразяване на мнения, преодоляване, премахване на мъченията, преследванията на журналисти от малцинствата и така нататък. Не е достатъчна търговията, за да разрешим въпроса. Нуждаем се от ясни политически заявки в това отношение, за да можем да работим по този въпрос и за човешките права във Виетнам. Благодаря за минута и половина госпожа Санчес. Благодаря, госпожо председател. Комисията се споразуме относно едно споразумение за свободна търговия, което изобщо не се съобрази е, е, с прекобръките на Европейския парламент и на омбудсмана. Точно в частта за правата на е, човека че е, е, само написаното не е достатъчно. Кой ще гарантира, че страните ще спазат своите задължения? Никой. Е, си, ние сме на мнение, че трябва да се видят резултати, например, по отношение на равнопоставеността на е, е, половете. След това темата за отговорността на предприятията. Е, не можем да допуснем големите концерни да действат безнаказано и да нарушават правата на човека. Е, в противен случай ще имаме поредния провал на европейската политика. Госпожа Келер, Опазването на човешките права е в центъра на европейския проект и следователно трябва да бъде в фокуса на европейската търговска политика. В Виетнам положението не е добре. Свободата на пресата е ограничена, неправителствените организации, политическите партии, синдикатите са забранени. Е, комисията ни е, представи нова стратегия за свободна търговия, която поставя човешките права като приоритет. Въпросът е обаче как ще следим за изпълнението по отношение на Виетнам. Трябва те първа да се прави оценка на въздействието, т.е. това как се отразява свободната търговия върху правата на човека. При това споразумение не видяхме конкретни изисквания по отношение на човешките права. Затова конкретно трябва да се види какво конкретно може да се провери, да се промени във Виетнам по отношение на човешките права, за да може след думите да последват и е, дела. Госпожа Бейкин. Е, благодаря, госпожо председател, госпожо е, комисар. Положението в Виетнам по отношение правата на човека е ужасяващо. Има една единствена партия, която ограничава всички свободи. Свободата на събиране, на свободно изразяване на мнението на пресата и така нататък правителството произвежда стоки за износ. А ние какво правим? Вместо да наложим санкции, ние изключваме споразумение за свободна търговия, без да са постигнати демократични промени. Това е поредното споразумение с диктатор. 80 000 тона сълскостопанска продукция ще навлязат при нас. Тук вече на европейския пазар са ориз от Камбоджа. Какво ще постигнем, не е ясно. Господин Фялнер, за минута и половина. Госпожо комисар, през август беше завършено споразумението между Европейския съюз и Виетнам след три години преговори. Това споразумение е важно, защото това е най-важният азиатски партньор за Европейския съюз след Китай. Търговията е най-добрият начин за освобождаване на държавите от бедността. Ако Европейския съюз може да предложи на определени държави такова развитие, което да ги изведе от бедността, трябва задължително да го направи. Противниците на споразумение е, е, твърди, че е, бедните държави биват ощетявани, но това не е вярно. Виетнамците е, желаят това споразумение да се сключи. Е, ние е, смятаме, че знаем е, всичко по-добре от нашите партньори, знаем какво е по-добро за е, виетнамците. Е, правата на работниците е, и е, не са толкова а, проблемен а, сектор. Просто се намират нови и нови причини за протекционизъм. Това е поредния пример след а, Миянмар, когато се казваше, че трябва да се вдигнат митата от, а, с Миянмар, а, отново имаше противници. Сега отново има противници, има много гласове а, против, защото смятаме, че знаем по-добре от вьетнамците какво трябва да се направи. Господин Мартин. Благодаря. Напълно съм съгласен с колегата Ланге, че това е много добре от економическа гледна точка и за Европейски съюз, и за Виетнам. Перфектна ли е ситуацията, правозащитната ситуация в Виетнам? Не, не. Е. Но по-важният въпрос е дали преговорите ще подобрят ситуацията. И аз съм съгласен с, с госпожа комисара, която каза, че чрез ангажираност може да се упражни е, влияние чрез диалог. И се надяваме, че ще се създаде една вътрешна консултантска група. Смятаме, че тя трябва да се създаде, за да може да подпомогне гражданското общество общество в Виетнам, да помогне на ситуацията на трудовия пазар, да се спазват разпоредбите на Международната организация на труда. Ние не можем да направим това, ако нямаме това споразумение, ако не се ангажираме с Виетнам, нямаме основа, за да можем да говорим с тях. Това е добро за економиката и добро е и за правата на човека. Благодаря госпожа Герлинг за една минута. Благодаря, госпожо председател. Зачитането на правата на човека се развива. То не се случва с самото подписване на международни споразумения от една страна. Правата на човека се а, развиват и подобряването на търговията е една възможност да се направи с това. АСЕАН е третия по големина търговски партньор. Виетнам е, е държава с развиваща се економика. Приветствам това споразумение, което ще намали бедността в Виетнам и ще помогне на Виетнам да реши е, е, правозащитните проблеми. Аз изненадвам понякога от това, което виждам. Отговора не е чрез ограничения. Нека да се ангажираме конструктивно, да продължаваме с диалога, да предоставяме помощ, да може споразумението за свободна търговия да бъде успешно. Ще приемете ли синя карта, госпожо Гърлей? Имате думата. Благодаря, господин, а, госпожа председател. Искам да запитам колегата госпожа Герлинг. Какво ще стане, ако политиката на ангажираност и много твърди условия а, е, да бъдат наложени от Европейския съюз в стратегията с отношение, в, при отношенията с всички развиващи се държави, включително и Виетнам. Имате 30 минути да отговорите. За съжаление, аз не можах да разбера началото на въпроса. Трудно ми е да отговоря. Искате ли да се опитате още веднъж да зададете въпроса? Нека да опитам още веднъж. Въпросът беше политика на ангажираност и а, твърда условност би трябвало да бъде наложено а, от Европейския съюз в стратегията а, с развиващите се страни Съжалявам, госпожо председател. Не разбирам английския, на който беше зададен този въпрос. Благодаря и на двамата. И сега за две минути дам думата на госпожа Лохбилер. Уважаеми колеги, по време на моето посещение в Ханой, аз видях една столица с бързо развиваща се економика, която постига целите на развитието. Но също така а, научих, че няма свободни а, синдикати държавата е на 175-то място от 180 държави по отношение на свободата на печата. Търговските споразумения не водят автоматично до общество а, с, с силни трудови права. Приветствам силно а, ангажираността на комисията още от 2012 година да извършва оценки на а, правозащитната ситуация. През април 2014 година нашият парламент настоя пред комисията да извърши оценка на въздействието на правозащитната ситуация. Независимо от писмата, независимо от критика, политиката на Европейския омбудсман. Комисията не спази тази препоръка. Основната причина, която беше цитирана е липсата на време и нежеланието на комисията да отложи подписването на споразумението за свободна търговия Експерти на ООН изразиха загриженост за правозащитната ситуация и настояха за оценка на въздействието на правозащитната ситуация ексанте и експост. И аз не приемам, а, че а, критериите за устойчивост са достатъчни. Комисията би трябвало да извърши пълна оценка на правата на човека. Благодаря, господин Корал. Една минута. Eh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо еврокомисар. И слушах говорилите колеги и не съм съгласен с е, това всеобщо щастие и радост от сключеното споразумение. Мисля, че когато говорим за тези, тези неолиберални явления, не бива да забравяме човешките права. Те са много важни. 165 е, полит е, политически затворници, няма синдикати, няма гражданско общество, НПО и така нататък. Това са все начини за потискане на човешките права. И подобно споразумение няма да реши въпроса с човешките права, да не се заблуждаваме. Е, ние имахме вече споразумение за партньорство, но то не доведе до нищо. Благодаря. Струва ми се, господин господин Мариас иска да ви зададе въпрос. Благодаря. Искам да поставя този сериозен въпрос за втори път. Пленарното е, заседание е място за дебат. Затова идваме в Страсбург. Не можем едновременно да имаме заседания по, комити, по коми, комисии и то гласуване. Ето аз сега в 7 часа трябва да отида на заседание в Либи по важен въпрос като агенцията Фронтекс. а искам да участвам в този дебат. Не е възможно е, да това да се отразява на нашата работа. Моля, предайте това на господин председателят на парламента Шулц. Това е пленарна сесия. Няма да гласуваме сега по комисии. Да това да стане в друго време. Благодаря, казва председателката. Ще предам вашето послание. А сега за минута и половина давам думата до господин Силва Перейра. Госпожо председател, госпожо еврокомисар. Приветствам сключеното споразумение с Виетнам като важна стъпка в контекста на сътрудничество с страните от Юго-Источна Азия. Това е ново поколение споразумения, което ще послужи като образец за по-нататъчни споразумения страните от АСЕАН. Но това не е и само цел. Едновременно с това то отстоява интересите на Европейския съюз. А, и тук попадат и нашите ценности, особено човешките права. Тоест, а, нека не, не повръчаваме радостта, но положението с човешките права във Виетнам буди тревога. Правото на изразяване, право, е, е, е, правото на свободна преса. Настоявам, госпожо еврокомисар, е, да отбележите този момент в споразумението. Какъв напредък е отбелязан при човешките права в Виетнам от началото на преговорите? И какви полуки следва да извлечем от досегашния начин на действие? Може ли комисията сериозно да, да твърди, че това споразумение с Виетнам отстои отстоява принципите на човешките права. Благодаря за един, една минута, господин Захрадил. Госпожо председателстваща, госпо, госпожо еврокомисар, е, позволете да кажа, че като член на компетентната комисия парламента не подкрепям този устен въпрос и обсъждането в Пледарна зала, но съм в мълцинство и зачитам мнението на мнозинството. Твърде малко внимание бе обърнато на човешките права в, в хода на преговорите. Мисля, че стореното е а, постигнато като недостатъчно, а сега трябва да следим дали Виетнам ще изпълнява своите задължения. Предстои символичния жест на подписване на това споразумение, но нека да кажа, че се и радвам, че успяхме да създадем група за приятелство с Виетнам в Европейския парламент. Е, това е едно ново явление и аз се радвам, че е така. Госпожа Гео за, Гил за минута. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че това споразумение има много важен потенциал за растежа и развитие, както за Европейския съюз, така и за Виетнам. Но този потенциал може да бъде реализиран само ако се вземат подходящи мерки за максимални положителни мерки за предотвратяване на отрицателните въздействия. Виетнам може наистина да да се възползва много от това. Може ли комисара да обясни защо не е възможно да се предприеме оценка на въздействията на правата на човека ексанте, за да може да разберем пътната карта и да одобрим решението. Очевидно е, че комплекс от инструменти няма да свърши работа. Дали може да се транспонира този обход в едно по-всеобхватно споразумение? Плахия подход към правата на човека на комисията е, е именно причината е, за е, това да не може да се из ползва тези споразумения за подобряване на ситуацията в засегнатите общества. Не искаме да подкопаваме споразумението, не искаме да сочим с пръст вьетнамското правителство. Искаме само да създадем солидна основа за стратегическо партньорство, особено в сегашния геополитически контекст. Сега преминаваме към ам, спонтанните изисквания. Седем души с по една минута. Първо господин Богович. Благодаря. Споразумението за свободна търговия трябва да представлява основа за това хората да живеят добре, да не гладуват и сами да поискат своите човешки права. В замяна на това търговско споразумение е, ние настояваме за по-добро спазване на човешките е, е, права. Онези, които а, настояват а, за повече човешки права, трябва да си спомнят как настоявахме за това в Либия, Сирия и Ирак. А, сега трябва да се запитаме към днешна дата. Там спазват ли се човешките а, права? Не. А, там дори биват убивани хора. Така че човешките права са а, процес. Господин Капуто. Президенте, dopo due и e благодаря, госпожо председател. След две години и половина интензивни преговори Европейския съюз и Виетнам сключват споразумение. Това споразумение ще се отрази добре върху най-динамичния регион на Азия. Това споразумение ще бъде добро и за двете страни, но има много критични гласове. 24 независими граждански организации организации изготвиха доклад, който показва как биват потискани човешките права в Виетнам. Още през 2014 година излезе този доклад. Е, свобода на мнението липсва. Следователно, трябва да се каже, че при тежки нарушения на човешките права споразумението ще спре да действа и това наистина трябва да се приложи на практика. Господин Мариес. Благодаря, госпожо председател. С това споразумение от август 2015 година ще бъдат премахнати митата. Що се отнася до търговията и инвестициите, това ще бъде добре предвиден, е, смята се, че брутният вътрешен продукт на Европейския съюз ще се увеличи с 2%. Освен това, трябва да започне структуриран диалог за човешките права, нещо, което трябва да се включи във всички споразумения за свободна търговия на Европейския съюз. В това споразумение обаче няма клауза за нарушените права на човека във Виетнам е, днес. Това споразумение има една единствена цел, а именно мултинационалните компании да увеличат печалбите си за сметка на малките и средни предприятия. Председаваjuća. Благодаря, госпожо председател. Много съм изненадан да чуя аргументите на някои колеги от а, този парламент, които казва, че е, не е добре да се случва това споразумение заради нарушаването на човешките права. Ние знаем, че е, е това. Но няма нужда да изнасяме нашата демокрация по други части е, на съвета. Няма нужда да е, нашите стандарти. Аз е, е, разбирам това споразумение като стремеж на Европейския съюз да се бори срещу бедността в света, а Виетнам е сред най-бедните страни е, в света. Борбата срещу бедността е една от основните битки, което води Европейския съюз и за това аз подкрепям това споразумение. Господин Согор има думата сега. Европейският е, съюз а, е, е, е, се основава на човешките права и тяхното спазване. Ние трябва да настояваме за тяхното спазване, когато си сътрудничим с трети държави. Не бива да бъдем слепи идеалисти а, и да се отказваме от сътрудничеството с трети държави, а, ако те не са в състояние да осигурят такова ниво на спазване на човешките права, каквото има в Европейския Европейския съюз. Европейският а, а, съюз а, налага примерно правата на мълцинствата в своите а, страни членки и може да настоява това в други а, страни членки. Европейския съюз не критикува достатъчно третите държави, с които поддържа отношения за това. Yeah. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми е, дами и господа, напълно съм съгласен, че трябва правозащитните въпроси да се решават правилно от комисията по време на преговорите с Виетнам. Във връзка с загрижеността за правозащитната ситуация в Виетнам и особено за свободата на изразяване, правото на сдружаването, свободата на медиите, свободата на вероисповеданието, и така нататък и така нататък. Мисля, че комисията трябва да разглежда развитието на, а, от, на правозащитната ситуация в Виетнам. Аз подкрепям а, преговорите, защото а, те ще помогнат за растежа и работната заетост, но а, трябва да се обвържат а, търговските споразумения с, новите, с правозащитната ситуация в съответната държава. Господин Миколашич, една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Това споразумение за свободна търговия с Виетнам, което е свързано с поразумението за партньорство и сътрудничество, може да бъде пример за това как Европейския съюз може да изисква от новите си търговски партньори спазването на правата на човека, така както ние ги виждаме в Европейския съюз. Мисля, че е отжизнено важно а, значение да се види а, какви са правата на хората с увреждания, липс липсата на независими а, синдикати Сайгон, на който беше пример на а, съвместно съществуване на три религии. В момента религията се потъпква. Комисията трябва да бъде много внимателна при прилагането на това търговско споразумение. Би трябвало да упражнява натиск върху партньорите си, а, имате думата сега да отговорите. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Само търговията не може да реши всички правозащитни проблеми в света, но може да допринесе за подобряването на правата на човека и за устойчивото развитие. Именно това е нашия ангажимент. Това искаме да направим в нашите споразумения и в споразумението с Виетнам. Никой не отказва, че има много тежки проблеми, свързани с правата на човека. Вие споменахте някои от тях, аз мога да добавя още. Те са много и са сериозни, но ние се ангажираме с вьетнамските власти има някое подобрение, далеч недостатъчни, но те явно са готови да се ангажират с нас. Имаме правната връзка между споразуменията за, световна, за свободна търговия и споразуменията за партньорство и сътрудничество. Диалог се води е, и ще се води след няколко седмици с, с, по правозащитни въпроси. Също така ще има мониторинг от страна на хора, които се намират на място. Ние до край на годината, след няколко седмици, ще излезем с адхок документ на комисията за мерките на споразумението и как то ще повлияе на правозащитната ситуация и как измерението на правата на човека ще бъде отразено. Всичко това ще бъде направено публично, прозрачно. Е, има условност във всякакви наши споразумения за тежки споразумения, за, за тежки нарушения, но ние предпочитаме да изберем подхода на ангажираността, за да постигнем подобрение. Ако нямаме споразумение е, с Виетнам, е, просто ще кажем не на всичко и не смятам, че по този начин ще допринесем за състоянието на е, народа на Виетнам. Това Документа ще бъде готов следващата седмица. Вие ще може да го видите, да го прочетете по време на процеса на писмените преводи, на работата на правния отдел, комисията отново ще ви информира по всички въпроси, свързани с развитието на този документ и ще поддържаме диалога с вас. Благодаря, госпожо председател.